въпрос е изключително важен. Също така бих искал да ви съобщя за това как Европейският парламент възнамерява да си сътруднича с постоянното председателство на Европейския съвет в предстоящите две години и половина и как ние възнамеряваме да си сътрудничаме с ротационното председателство като се започне от сегашното испанско председателство. Ние първо ще изслушаме Испанското председателство, ще изслушаме какви са приоритетите на това председателство и след половин година председателството ще представи доклад и след това постоянното председателство на съвета ще представи резултатите на Европейския съвет през юни. И председателят на съвета ще бъде този, който ще представи резултатите и заключенията от Европейския съвет и той ще го оправи на всеки 6 месеца. Така че това са моите съобщения към вас за момента. И сега ще слушаме испанското правителство, Ай също така и председателство на Европейския съюз, приветства